Dear colleagues, Скъпи колеги, уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. And we may begin... За да можем да започнем заседанието. Заседанието на Комисията по регионално развитие. Благодаря на всички. All, Най-напред искам да ви приветствам с е, добре дошли след вакансията. Надявам се, че сме готови за ползотворна работа през втората част на настоящата година. Предстои ни много работа. Имаме много натоварен дневен ред за заседанието ни днес и утре сутринта. Първото, което искам да ви помоля, е дали приемате дневният ред, който ви беше изпратен. Имате ли някакви предложения по дневния ред? Виждам, че няма такива. В такъв случай считаме, че дневният ред е прията. И можем да продължим по дневния ред, така както е предвиден. Втората ни точка е одобряване на проектопротоколите от заседанията от 7 е, юли 2014 година и 23 юли 2014 година. Вие разполагате с е, тези протоколи. Предлагам, както обикновено, освен ако ни постъпят възражения в е, хода на това заседание, да считаме тези протоколи за прияти. Имате ли някакви възражения? по протоколите от предходните ни заседания? Нямате. Благодаря ви. В такъв случай считаме, че те са одобрени. Третата точка е приемане на проектографика на заседанията на Комисията по регионално развитие за 2015 година. Вие разполагате с този график пред себе си. Искам да подчертая, че службите, които отговарят по планирането на заседанията, както и за заявяването на зали и превод, направиха това предложение. Ние трябва да го одобрим. Можете да имате някои коментари, по направените предложения за този график. Имате ли някакви предложения по този график? Не виждам такива. Няма предложения. Считаме, че е прият проектографика на заседанията за 2015. Четвъртата точка от дневния ред е съобщение на председателя. Ще ви изненадам, като кажа, че нямам такива съобщения. И така можем да преминем веднага към пета точка от дневния ред – размяна на мнения с господин Грациано Дел Рио, държавен секретар към министър-председателя, относно приоритетите на италианското председателство на съвета. Както ви е известно, ние винаги чакаме съответния министър, на наши заседания за обмен на мнение относно приоритетите на съответното председателство на съвета. Днес с удоволствие приветстваме с добре дошъл господин Грациано Деорио от италианското председателство, което започна на 1 юли. Това е трудно време за Европейския съюз и ние желаем на министъра отли много успех е, по време на председателството. Господин Делрио е един от е, най-старшите политически съветници на министър-председателя. Той отговаря по въпросите на регионалната политика. Периода 2013-2014 е бил министър по регионалното развитие в правителството на господин Лета. Почти едно десетилетие е бил кмет на Реджио Емилия. Така че той е запознат е, много добре с е, регионалната политика и политиката на сближаване. Той има впечатляваща биография и бихме искали да чуем е, неговото мнение за регионалната политика. Предлагам да процедираме последния начин. Първо ще дам думата на министъра да направи изложение около 15 минути относно приоритетите на председателството в сферата, в която отговаря нашата комисия. След това ще имаме въпроси и отговори в два кръга, като започнем първо с координаторите на политическите групи. Разполагаме до 4.30 за тази точка от дневния ни ред. С удоволствие давам думата на господин Дел Рио. Благодаря, уважаема госпожо Михайлова, госпожо председател, уважаеми членове на комисията. За мен е чест да бъда тук в Европейския парламент и да ви кажа няколко думи за италианското председателство на съвета на Европейския съюз. Ще кажа няколко думи за кохизионната политика и ще поговоря по най-важните въпроси. Диалога с Европейския парламент и най-вече с Комисията по регионално развитие попадат в сферата на моите компетенции и естествено това е една отлична възможност. Съответно италянското председателство иска да използва в пълна степен. Преди да започнем нашия диалог, искам да поговоря по три основни теми. На първо място ще кажа няколко думи за нашата програма и ролята на политиката на кохезия. На следващо място ще кажа няколко думи относно основните елементи на законодателния пакет за 2014-2020 година и след това ще приключа с инициативите, които ще предприемем по време на нашето председателство, за да може да се внесат някои нови елементи в рамките на новите регламенти. Първата точка е – програмата на италианското председателство. Когато ние започнахме работа, нашия мандат съвпадна с новия мандат на Европейския парламент и въобще новия мандат на всички европейски институции – трябва да се следва това толкова важно равновесие между институциите. Нашето председателство ще гарантира приемствеността в това отношение. На економическо и социално ниво виждаме първите знаци на възстановяването, но има данни от Евростат, които показват, че има нужда от политики насочени към растежа. Това въжи за повечето държави членки макар че решенията на проблема могат да са много различни. Изправени сме пред много тежко положение, особено когато става дума за социалната и кохезионната политика. Имаме 25 милиона безработни мъже и жени в Европа, от които 5 милиона са по-млади от 25 години. Една четвърта от населението на ЕС е изправено пред риск от бедност и социална изолация. Има 6 милиона и половина души повече в тази категория от 2008 до 2012 година насам. Приемането на шестия доклад за кохезионната политика от комисията е една много добра стъпка и ние искаме да благодарим за нея. Това е един документ, който ще послужи за основа на нашата бъдеща работа. Този доклад сумаризира основните проблеми, пред които сме изправени. Например, между 2008 и 2013 година публичните инвестиции са намалели с 20% в Европейския съюз. Данните показват, че има сериозни пречки, които трябва да бъдат премахнати и освен това има социални търкания в различните региони на Европейския съюз и в държавите членки, които се проявяват асиметрично. Вие добре знаете това. Искам да кажа, както подчертахме и на 6-я Европейски форум за кохезията, че това не е Европа, която искаме. Ние трябва да работим, за да укрепим положителните тенденции, които забелязваме. Италианското председателство ще работи по три стратегически области. На първо място възстановяване на економическия растеж и заетост. На второ място прокарване на мост между Европа и нейните граждани в сферата на свободата, демокрацията и защитенето на човешките права. И на трето място подкрепа за Европейския съюз като основен играч на международната сцена. Искам да кажа сега малко по-подробно какво се крие в нашата програма и в тези три точки. На първо място бихме искали да преразгледаме и да възстановим стратегията Европа 2020 година, тъй като се появиха нови данни в това отношение. Очакваше се от комисията да приключи своята работа следващата година. Ние трябва да започнем своята работа съвсем скоро. В момента дебатираме в съвета за това как може тази стратегия да стане по-релевантна, по-ефикасна. Ще има дебат по тази тема на съвета по общи въпроси през ноември. Той ще бъде специално посветен на политиката на сближаване. Ще кажа няколко думи в заключение по този въпрос. Втората линия, по която работим, е развитието на економическото и социалното измерение на Европейския паричен съюз. Ние предприехме редица стъпки в това отношение. Гледаме сериозно на този въпрос. Има тясна връзка между този въпрос и между кохезионната политика като част от мерките за възстановяване на растежа, италианското председателство смята да отдели специално внимание на подкрепата за реалната економика, конкурентоспособността в производствения сектор и малките и средните предприятия. Цял набор от действия би следвало да доведат до напредък по отношение на заетостта и най-вече младежката заетост. Ние Напълно подкрепяме мерките, които предприе Европейския съюз в тази област, особено младежката гаранция и младежката инициатива за заетост. Кохезионната политика играе много важна роля в всички тези въпроси и може да допринесе значително. Кохезионната политика е и европейска политика на развитие. Тя е основен елемент за подкрепа на стратегията Европа 2020 година. Тя е незаменима за проекта на европейската интеграция, допринася за него и за устойчивостта му. Ето защо Комисията по регионално развитие на парламента е, мисля, че трябва да продължи своята роля да повишава осведомеността, както винаги е правила. Е, осведомеността за, за кохезионната политика. Едно послание се появи на последния Европейски съвет през юни. То беше свързано с стратегическата програма на Европейския за следващите 5 години, в, които, в която основна роля играят заетостта, растежа и конкурентоспособността. Новия председател на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер, на когото желая всичко най-добро, обяви на програма, инвестиционен план за 300 милиарда евро за следващите 3 години. Специално представяне на тази програма ще има в началото на мандата на господин Юнкер. Много е важно да се е, спомене тук и Европейската централна банка. Е, господин е, Марио Драги наскоро призова за планове за публични инвестиции. Е, искам да спомена тук, че моята страна Италия изпълнява реформи в светлината на стратегията Европа до 2020 година. Това са реформи насочени в области като публичната администрация, правосъдието и трудовия пазар. Трябва да подчертая, че по отношение на растежа ние не започваме от самото начало. Кохезионната политика може да изиграе много важна роля е, чрез принос за, за растежа и чрез е, възстановяване на публичните инвестиции. А това е основният инструмент, за да се преодолее кризата. Не случайно е, в стратегията, така, така наречения стратегически дневен ред за Европейския съюз, се, се подчертава, че трябва да има пълно използване на структурните фондове. Сега ще премина към втората точка от своето изказване. Тук става дума за законодателния пакет 2014-2020 година. След тежки преговори през последните две години, през декември 2013 година, стигнахме до споразумение относно законодателния пакет за кохезионната политика за следващите 7 години. Бих искал да благодаря на парламента и на комисията за подкрепата по това досие. То е много важно за европейските граждани. Искам да благодаря конкретно на Европейския парламент, защото и благодарение на парламента Европейския съюз сега ще може да разчита на сума от 366 милиарда евро за публични инвестиции за следващия програмен период. Като се вземе предвид и съфинансирането в национален план, сумата ще възлезе на над 450 милиарда евро в Европейския съюз. Е, би трябвало да комбинираме естествено е, управлението на публичните финанси, е, строгото управление с даването на нов тласък на стратегията за инвестиции и растеж. Резолюцията на Европейския парламент от 8 октомври 2013, която засяга последиците от крайните економии за регионалните и местните власти, подчертава необходимостта да се изключи национално съфинансиране по кохезионната политика, когато става дума за изчисляване на дефицита във връзка с пакта за растеж и стабилност. Аз смятам, че подкрепата за инвестициите насочени към растежа не е в разер с бюджетната дисциплина. Този въпрос, между другото, ще бъде обсъден на политическо ниво на неофициалната среща на министрите на 10 октомври. Целта на тази среща ще бъде да се разгледа възможността за допълняемост между кохезионната политика и економическото управление. Бюджетните економии и растежа са онова, което се обсъжда най- често и ние ще чуем с удоволствие речта на председателя Михалова по този въпрос. Искам да ви припомня данните, свързани с законодателния пакет 2014 и 2020 година в областта на кохезията. Много е важно да се каже, че качеството и количеството трябва да вървят ръка за ръка. Кохезионната политика и инвестициите в рамките на тази политика трябва да са насочени към постигането на конкретни резултати. И вече можем да се похвалим с някои много добри резултати в това отношение. По отношение на качеството искам да подчертая, че основната черта на предложението на Европейската комисия се крие в така наречения подход, ориентиран към резултатите. Във всяка една област, независимо дали става въпрос за научна дейност, за малки и средни предприятия, справяне с измененията в климата или образованието, всички правила, които се прилагат за съответния период, трябва да са свързани с ясно очертаване на постигнатия напредък. Мисля, че този подход обяснява и някои други нови елементи в законодателния пакет. Например, връзката между нуждите за развитие на регионите и координацията с стратегията Европа 2020 година, различните препоръки за отделните страни, въвеждането на така наречените предварителни условия, тематичната концентрация – както и засиленото внимание към партньорството в рамките на Европейския етичен кодекс. Позволете ми, уважаеми депутати и госпожо председател Михалова, да изкажа своята благодарност за компромиса, който беше постигнат относно новия набор от правила. Много от основните елементи на новата регулаторна рамка от етичния кодекс за партньорството до различните макроекономически условия идват като резултат от преговорите, които бяха проведени в рамките и благодарение на Европейския парламент. Предполагам, че Европейския парламент, както и комисията и съвета, заедно ще се заемат с прилагането на измененията, които сега бяха приети, за да може след няколко години да видим конкретни подобрения в тематичните области, които са част от кохезионната политика и инвестициите по нея. Италианското председателство се опита да използва максимално възможността за ново и многообразно сътрудничество между европейските институции с цел увеличаване на шансовете за по-голяма ефикасност на кохезионната политика и за по-голям принос на тази политика за растеж. Ето защо искам да подчертая, че ние сме настроени благоприятно относно влизането в сила на делегираните актове както е предвидено в регламентите, е, комисията е, ще приеме е, тези делегирани актове в областта на публично-частното партньорство и това ще стане в рамките на нашето председателство. Кохезионната политика, а именно политиката за развитие на Европейския съюз, е, получава около една трета от европейския бюджет, но не се обсъжда достатъчно редовно и няма официален форум за разговори с съвета. Гръцкото председателство имаше инициативи в това отношение. Комисар Хан даде своята подкрепа. Много хора обаче осъзнават, че от тази политика има страшно много ползи и затова трябва да кажа, че в допълнение към неофициалната среща на министрите, която винаги се провежда и като последица от една инициатива, предприета от полското председателство през 2011 година, ние свикахме свикваме на 19 ноември съвет по общи въпроси, като неговата цел ще бъде да препотвърди важността, която даваме на кохезионната политика и нейния принос за растежа. Много са ползите от регулярния политически дебат, от диалога. Това и вие го знаете. Нашата цел е да отдадем дължимото на иновациите, на новите елементи в регламентите, тъй като те могат да доведат до много положителни резултати. Няколко от разпоредбите от пакета 2014-2020 година са насочени към по-интензивен политически диалог между институциите парламента, съвет, е, комисията, комитета на регионите, економически и социалния комитет. Този е, диалог е, би следвало да доведе до тласък на, на нашата работа, до размисли там, където е необходимо да има премислене и до приемането на, точки, на точните решения. Имаме редица инициативи в рамките на програмния период. Комисията също ще публикува редица доклади. Някои от тях, например, ще бъдат насочени към споразуменията за партньорство и програмите в това отношение. Смятаме, че Нашето председателство е задължено да гарантира последователността в рамките на кохезионната политика, тъй като в момента европейските институции са в преходен период. Ние смятаме, че трябва да се даде възможност за политически дебат в една официална рамка в съвета. Шестия доклад за кохезионната политика, която комисията ще приеме през следващите няколко дни, дава отлична възможност за разисквания. Освен това, в рамките на съвета по общи въпроси, посветен специално на кохезията, който споменах, смятаме да дадем своя принос относно процеса на преразглеждане на стратегията Европа 2020 година от гледна точка на кохезионната политика тъй като тя играе фундаментална роля за изпълнението на стратегията. Обеден съм, че всички тези действия ще дадат ясни и добри резултати, а сега съм готов да чуя и онова, което вие ще ми кажете. Благодаря. Благодаря ви много за представяне на темата. Сега имаме върху какво да стъпим дискусията си достатъчно информация получихме. Да дам, може би, възможност на координаторите първо. Господин Ван Нестерой. Благодаря много. Е, хубаво е, че ще има два кръга въпроси, за да може максимален брой да бъдат зададени. Е, благодаря ви за информацията. Добре свършена работа. Е, няколко коментара имам Например, на заседанието на министрите, това неформално заседание на министрите е, за регионална политика, когато се проведе това заседание, много ви моля, не гледайте само напред, но погледнете и назад, тъй като хоризонталната политика е, представя много информация, но най-важният акцент са плащанията. Това, което чух е, и на шестия форум за сближаване. Всички говорят за бъдеще, близко, далечно, 300 е, милиарда нови е, свежи пари. Тези пари трябва да бъдат извадени от някъде от председателя на Европейската комисия но нека да видим какво успяваме ние да свършим, какви са резултатите и какви плащания имаме. Знае за Италия, например. Много страни действат така, отлагат плащането на сметки за 15-та година допълнително задълбочаване в разни програми, разни древни неща и се търси повод да се отхвърля за следващата година. И но важно е как Европейската институция е, работи е, по отношение на плащанията и е, изпълнение на ангажимент, конфликти. Е, морал е, има в това също, защото ако е, ангажиментите са огромни, а реализирани плащания са минимални, какво доверие ще имат в нас, ако ние очакваме публичните органи да плащат да, своя дял от съфинансирането, Европа, а Европа не го прави, какво ще бъде доверието в нас? Ние имаме моля, коментирайте по този въпрос. Дали е, така мислите за един, едно по-широко участие от е, Комисията по регионална политика? Е, ние сме готови да участваме в инициативите, които споменахте. Вие споменахте две неофициални срещи на министри. Те са важни сами по себе си, но по по е, е, най-важния въпрос, именно е, ангажименти и плащания, те никога не влизат в европейските програми ние имаме директива за закъснелите плащания, прията от съвета и всички, което означава в 30-дневен срок трябва да се плати. Защо това е правило за всички други, а не и за нас? И аз мисля, че това е Основен въпрос за съвета, за вниманието на съвета. Благодаря, е, господин Вон. проверявам е, с координатора дали е, да задам въпрос. Благодаря, господин министр, за вашето изказване. Първият въпрос, който искам да поставя е повод ми дава господин Ванистерой Старой и във връзка с бюджета. Целта за 13, за 13 години имаше 23 милиарда евро, които забавени плащани от предходни години. Сега тази година тази сума се увеличава. Става дума сега за 18 милиарда евро което е, ще е, създаде проблеми за бенефициентите. Е, това са местни органи, регионални органи, университети, бизнеси и така нататък. Всички две ще се натъкнат на проблеми поради забавене в плащанията. И е важно това послание да стигне до много държави членки. Е, те, е, много от тях приемат тази, е, това положение, други не обаче. И тук е вашата роля да убедите държавите членки, когато има проблем с плащанията, да, да, да потърсят решение, защото ако не го направят, всички тези фирми, местни органи и така нататък ще започнат да се оплакват от това вие като председатели на съвета в следващите няколко месеца мисля, че трябва да работите по въпроса и да е, убедите държавите членки да търсят решение на тези е, отложени, е, забавени, натрупани плащания. Сега, друго, схемата за младежки гаранции. Знае, че много държави членки имат планове за изпълнение, но не всички са започнали да осъществяват тези схеми и проекти. Някои е, държави членки ще използват парите, за да прилагат схема за младежка гаранция. Всъщност, вместо това, те е, наливат парите в съществуващи е, схеми, които така или иначе е, функционират. Е, това е защото липса координация между държавите членки. Една държава прави едно, друга е, диаметрално против противоположно. И тук вие имате отново да играете важна роля в следващите няколко месеца, като да координирате именно изпълнението, за да има максимална полза от кохезионната политика и от европейските фондове, защото за момента това не става. Вие имате ключова роля в това. Какво мислите да направите, за да координирате тези действия в всички държави членки, за да могат да се използват максимално добре и разумно всички налични средства и фондове? Благодаря, господин. I'm sorry for, for the spelling of the name. Извинява се председателката за е, неточно произнесеното име. So you, Mr. Яковчич. Господин Яковчич. Благодаря. Надяваме се, че италианското председателство по някакъв начин ще е, отдели е, дължимото внимание на региона на Средиземно море. Аз съм от Харватия и е, ние сме с Италия съседи, споделяме едно и също море. Интересно ми е да зная как е, ще се развива сътрудничество в Адриатика е, по отношение на Адри... Адриатическата и е, стратегията за Адриатическо и Юнийско море и очаквам да чуя, да разбера какъв е, как, как ще работите в това отношение съвместно с другите комисари, не само с господин Хан, който отговаря за регионално развитие и за разширяването. Надяваме се, че Италия ще излезе с една ясна стратегия, тъй като ние споделяме и морето, и ветровете. Но моят въпрос се отнася до нещо по-общо аз съм нов е, в този парламент. Е, е, участвал съм в изпълнителната власт в Харватия за продължение на 20 години и се си изненада констатирам колко колко се пътува какво внимание се обръща на туризма в Европейския парламент, в различните комисии. Интересуваме вие като туристическа страна в Италия, как гледате на този аспект на туризма като елемент и като начин за осъществяване на кохезионната политика, като економически фактор. Знаете, че туризма допринася за интегриране на младите хора, тези, които не са имали възможност за някаква по-специално и и е, образование, туризма предлага много възможности за работни места. Имате ли, имате ли някакви идеи за е, това да интегрирате туризма в общата европейска политика? Благодаря, господин. Е, сега да дадем думата на заместник председатели господина Мали. Благодаря, господин председа, госпожо председател, е, господин е, министре, вие говорихте за една много важна политика, регионалната политика. Очевидно нашата комисия има особено отношение към е, това, тази, това измерение и ние даваме сериозен принос в преговорите за постигане на целите, които споменахте. Тук е, вие сте в една комисия, която е, е, наистина се занимава с регионална политика, но вие знаете по-добре от мен, че има и редица пречки, е, които е, по пътя на тази, за осъществяване на тази политика. Ето защо аз искам да кажа, че е изключително важно да се покаже колко ефективна е тази политика, колко важно е да се гарантира доконимата прозрачност, съответния контрол, за да може често чуваните критики по отношение на тази политика да бъдат опровергани сега, ако ние не сме единни в своите действия, там и въпроса за 20 милиарда е, е, евро дълг, е, които, се, които тежат на бюджета и които са повод за тревога по отношение дължимите плащания. Разбира се, има разни хватки, акробатика, която помага да се запушат дубките, но дали е, това, е, въпреки е, различното жонглиране, тези забавени плащания ще се отр... няма ли да се отразят отрицателно върху регионалната политика? И сега когато говорим за връзките между структурната политика и економическото управление, какво е, това опира до макроекономическата е, е, е условие. Въпроса, който аз задавам е какви са различните позиции в рамките на Европейския съвет. Има ли една е, единна позиция по отношение начина е, по който, е, а именно тази връзка между економическото управление по отношение на економическото управление или има ли различни разнобой в подходите. И последно, предложението, което нашия колега направи, да, да се осъществят различни политически... Да, регионалната политика да минава като червена нишка през различните политически дебати, дискусии, които водим. Давам думата на госпожа Вана. Благодаря и аз искам да се призна към е, е, въпроса на колегите. Неплатените сметки и по-специално в кохезионната политика. Те са от особено значение, защото подкопават е, е, доверието в Европейския съюз. Е, тук наистина трябва да се намери едно много спешно, неотложно решение. Другия ми въпрос се отнася до инвестиционните програми на стойност 300 милиарда евро. Това е програма, която в комисаря Юнкер в специалните Mission Letters споменава до отделните комисари. В тази програма за инвестиции е, се говори за устойчиво развитие. Е, много е, говорим за растеж и работни места, но устойчивото развитие също се споменава. Интересувани до каква, какъв ще е процента а, а, на инвестициите за защита на климата в тази крупна програма на инвестиции? И второ въпросът за заетостта и борбата с младежката безработица. И третия важен въпрос, това са публичните инвестиции. Тук си мисля за обществените служби е, на регионално равнище и на, на щатско равнище. Те играят особено е, голяма роля. Е, какви, какво място имат е, тези публични услуги в е, инвестиционните е, програми, за които споменахте? Благодаря. Thank you. Благодаря. Госпожа Дамато има думата. Добър ден. Повечето въпроси бяха върху едни същи теми. Нека да видим обаче какво става в пакта за стабилност. Изключително важно е да имаме инвестиции. Туризмът е изключително важен, както се спомена тук. На бъдещи срещи на министрите ние трябва да фокусираме вниманието не само върху основните аспекти на пакта за стабилност, но и върху структурните фондове. Структурните фондове трябва да бъдат от полза на гражданите и това действително трябва да се случи. Благодаря ви. Така приключихме с първия кръг от въпроси. Давам думата за отговори. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за поставените въпроси. Ще се опитам да обобщя, да групирам някои от въпросите. Първо, заплащанията. Това е изключително важна тема, изключително важен аспект, който се отнася до ефективността на политиката на сближаване. Поетите ангажименти няма да имат смисъл, ако не се предвидят средства в бюджета и не бъдат извършени плащанията. Знаем, че това е изключително важен аспект, за да можем да отстояваме позициите, свързани с фонда за сближаване. По време на преговорите ние трябва да се опитаме да подчертаем този аспект. Разбира се, ние ще вземем предвид и направените от вас предложения. Този важен аспект трябва да се запази. Ние знаем, че бяха направени драстични съкръщения в бюджета. Участо, участи те засегнаха функциите, свързани с кохезионната политика. За щастие, не бяха толкова големи намаленията в тези пера, на 19 ноември ще има среща в формат съвет по общи въпроси. Ще бъдат разгледани въпросите на кохезионната политика и ще се спрем на този аспект по-конкретно. Това е един от ключовите въпроси и ние сме наясно с този факт. И италианското председателство е предприело мерки и има този въпрос предвид във всичко, което осъществява. Господин Вон спомена, че има несъответствие между проектите, свързани с инициативата за младежка заетост. Необходимо е да има много повече координация. На тази инициатива се отдава голямо внимание, особено в Италия, където имаме много висок процент на безработни сред младежите. На неформалните срещи на министрите, включително министрите по въпросите на труда, понякога се забелязва също, че съществува фрагментация на проектите. Необходимо е да има повече координация в програмите за младежка гаранция. Това е слабо място, на което трябва да се спрем по-задълбочено и да се опитаме да коригираме несъответствията. Ние ще се опитаме да направим максималното, за да спазим сроковете за плащания, господин Нистелрой. Трябва да има економическа подкрепа за проектите, в противен случай те ще останат само на хартия господин Якович, относно актуалното състояние на стратегията за атриатическия басейн. Това е въпрос, по който продължаваме да работим. Искам да ви уверя, че това е един от ключовите елементи, на които се спираме. Ние обръщаме особено внимание на синята економика и тук туризмът може да играе важна роля. Той е ключов елемент и неразривна част от стратегията. Ще проведем среща по въпросите на Адриатическата стратегия и ще бъдат обсъдени в детайли тези въпроси. И ще видим какво ще стане след това. Ще се опитаме да задействаме изпълнението на различните поети ангажименти. Е, Италия пое определени ангажименти в това отношение, както и някои други държави членки. Има възможности, от които трябва да се възползваме в рамките на тази стратегия. Адриатическата стратегия може да има ефекта и върху много други въпроси, включително върху сектора на туризма. Заместник председателят на вашата комисия подчерта, че има доста критики по отношение на регионалната политика, че тази политика няма само поддръжници. Тази политика трябва да бъде реализирана на практика Необходимо е да има стратегическо планиране, всяка територия да се развива устойчиво, И трябва да подчертаем, че тази политика допринася за растежа, за заетостта. Това трябва да са аргументите ни пред онези, които се противопоставят на тази политика. Тя е важна за отделните държави членки и за Европейския съюз като цяло. Разбира се, прозрачността, отчетността по въпросите на финансирането е изключително важен въпрос и всичко това е предвидено в нашата стратегия. Вие поставихте въпроси, свързани с макроекономическите условия. Има различни позиции балансираната позиция, която постигнахме, е да няма автоматичен механизъм, да има оценка на конкретните условия за всеки конкретен случай. Това е продуктивен подход, по наше мнение. Бяха изразени някои съмнения по някои от регламентите, които ми се струват в голяма степен и основателни. Затова ние разглеждаме въпросите а, за всеки конкретен случай по-отделно. Не се отбелязах а, а, името на колегата от Германия. Не мога да отговоря на конкретния ви въпрос. Аз също бих искал да разбера как ще бъдат използвани тези 300 милиарда за устойчивост, за заетост, какви ще бъдат дяловете за отделните пера. За сега ние не можем да отговорим обаче на този въпрос. Може би господин Юнкер ще е в състояние да му отговори много по-ясно, отколкото мен. Надяваме се, че ще получим в най-скоро време информация по този въпрос. Господин Мато се спря на въпроса за пакта за стабилност и растеж и по какъв начин се обвързва той с кохезионната политика. Мисля, че общо е мнението, че политиките, свързани с заетостта и растежа, са огромно предизвикателство за всички нас и трябва да се разглеждат заедно. Трябва да се стимулира растежа. Необходимо е да се направи оценка на съфинансирането, което да бъде изключено от пакта за стабилност и растеж. За мен това е логичният начин да се процедира, тъй като инвестициите не се осъществяват непременно на ниво държави членките, все пак са европейски инвестиции. Надявам се, че новата комисия ще постигне напредък по тези въпроси. Трябва да отделим време, това е важно, но се надяваме да имаме нещо на практика в скоро време, за да се стимулира растежа, което означава да се увеличат и публичните инвестиции. Председателката Колеги, разполагаме с близо 30 минути за следващия кръг въпроси. Имаме списък на някои от колегите, които заявиха желание да се изкажат и да поставят въпроси. Госпожа Пресо има думата. Благодаря, госпожо председател. господин Дауил, държавният е, секретар, спомена за 20% инвестиции в Европа. Това е средното в е, Европа. Може да има и по-висок процент е, в някои сектори, Ако направим анализ на текущите разходи, ситуацията обаче ще изглежда доста по-различна. Всички европейски институции направиха своите заявки в рамките на стратегия 2020. Важно е обаче тези инвестиции да отидат за растеж и за създаване на работни места. Ситуацията обаче е доста различна в рамките на вашите компетенции, как виждате тези въпроси, какво ще направи италианското председателство по тях. Тези 300 милиарда трябва да бъдат не заместващи средства, а допълнителни средства. Как ще гарантирате, че кохезионната политика ще бъде в центъра на новото програмиране и как ще се даде възможност на държавите членки, които проявяват предпазливост в разходите, да направят повече инвестиции. Как смятате да разгледате тези въпроси? Благодаря. Госпожа Крео има думата. Извинявам се, за е, това, че закъснях е, и не успях да чуя е, уводните думи. Бях забавен, задържана в Националния парламент. Така че ако задам въпрос за нещо, което вече сте казали, моля, извинете предварително. Е, сега също искам да засегна проблема за забавените плащания. Проблема не е нов. Е, тези отлагани, забавени сметки за плащане е вечен проблем. И искам е, пак да попитам за пореден път. Вие, италианското председателство, имате ли конкретни предложения за решаването на този проблем? Е, защото наистина е, е ненормално единствената е, инвестиционна програма, която има Европейския съюз, да не може да се финансира от нас, да не можем да се издължим и да платим. Знаете колко държави членки прокарват проекти, които са одобрени, прети в крайна сметка не получават необходимите средства, не им се плаща. Представете си какво доверие ще имат хората у нас, в нас, нас да предават, да предлагат допълнителни проекти от тук нататък и да инвестират в тях. Така че бих искал един конкретен отговор на този толкова конкретен и много често задаван въпрос. До сега нищо не се е променило, но аз наистина се надявам много италианското председателство да направи нещо. И второ, относително малко добрени споразумения за партньорство и оперативни програми има все още на този етап. Имате ли някаква, планирате някаква инициатива чрез която, ако рабите, е, е, чрез която е, да е, се направи нещо по, този въпрос, ако разбира се държавите членки желаят да го направят, е, защото е, има някои държави членки, които са по, имат повече опит, други по-малко мисля, че в интерес на държавите членки е по-бързо да се движат нещата в е, е, това отношение. И е, сега оперативните програми, някои от тях не са одобрени или много малко все още чакат одобрение. Е, е това бавене и отлагане не помага особено е, при решаване на проблема, да кажем, на младежката безработица. Е, така че има ли някаква идея за някакъв е, преходна разпоредба в случай, когато всичко, докато всичко е одобрено, да се удължи стария период, докато дойдат свежи пари, например? Имате ли някакви такива намерения и представи? да, които, с, чрез които е, да се намери решение за, за, на този проблем. Давам думата на заместник председателя на комисията, господин Коцолино. L'ultima osservazione di Costanza è davvero Последният коментар на Констанце беше изключително важен. Проблема е двустранен – има държави, които приключват своите програми до 2014 година. Трябва да им дадем възможност да не губят средства. От друга страна обаче, има забавения в някои партньорски споразумения. Това означава, че програмата за 2014 до 2020 година няма да започне до 2015, т.е. ще закъснее с няколко месеца, може дори и година. Ето го този двустранен проблем, за който говоря. Това, което каза Констанция, е изключително важно. В идните седмици ще бъдем изправени пред много тежко положение. Някои програми ще бъдат завършени, а други не. Втория ми коментар, нещо на което искам да обърна внимание, знаем, че когато се засегне въпроса за пакта за стабилност, винаги има емоционални дебати. Ние говорим за инвестиционни програми, говорим за това дали те са твърде тясно обвързани с конкретни критерии. Миналата година нашата комисия имаше инициатива в това отношение, но не мисля, че е правено някакво подробно проучване от страна на съвета или от страна на комисията за разходите, които имаме. Защото много средства по пакта за стабилност могат да бъдат отпуснати. Колко БВП е губим всъщност? Колко от е, ресурсите, които бихме могли да привлечем, губим? Вероятно, заедно с парламента може да изготвите някакво проучване и бъдещите председателства или пък бъдещата комисия могат да получат обективна информация в това отношение. Много често засягаме въпроси, по които нямаме достатъчно научна информация. А това са много важни теми. Какви са разходите за тези програми? колко ще загубим, отново казвам, по отношение на, на БВП, по отношение на устойчиво развитие, по отношение на екологично развитие. Кохезионната политика не можахме да я изключим от пакта за стабилност. Няма кой знае колко научна информация в това отношение. Призовавам комисията и съвета да отворят това досие, за да ни дадат възможност да поговорим по-обективно по тези въпроси. Благодаря, господин Чико. Заповядайте. Credo insomma, di poter condividere eh, anche e soprattutto l'ultimo intervento. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожо председател, естествено. Е, мога да подкрепя казаното до сега подкрепяме в стратегическия подход, който очертахте. На европейско ниво има политики, насочени към малки и средни предприятия, към младеща, към растежа. Има различно третиране на регионите в Европа. Регионалните политики трябва да получат тласък. 99% от малките и средните предприятия генерират растежа, на който ставаме свидетели. Нямаме проучване, както подчерта колегата. Ако имаше по-подробни изследвания относно политиката за равенство на половете, може би щяхме да имаме и увеличение на БВП. Ако имаше незабавни инвестиции в областта на достъпа до заетост, е, такива инвестиции, които да са насочени към равенството на половете, може би нашите економики щяха да спечелят. Италианското председателство би трябвало да предприеме мерки, е, за да се гарантира, че ще се избегнат е, трагедии, на които вече сме ставали свидетели. Много често поради пола си или поради младостта си, много хора нямат достъп до, до определени е, места и услуги. Имаме и проблем с е, неизплатените е, пенсии. Е, малките и средните предприятия трябва да работят в такава среда, че да се гарантира равен достъп до трудовия пазар на мъжете, жените и младите хора. И това всъщност е част от вашата отговорност. Благодаря, господин Богович. Хвала. Е, шесто поручило економски и социални... Благодаря. Шестия доклад за кохезионната политика подчертава един елемент пределно ясно, а именно колко са важни кохезионните средства за отделните е, държави членки. Процента варира между 20 и 80% от публичните инвестиции. Аз съм от е, Словения. В моята страна повечето от публичните инвестиции е, са обвързани изцяло с е, средства по кохезионната политика. Имаме проблем обаче. Трябва да използваме една трета от средствата за нашата страна между трябваше да използваме между 2007 до 2011 година. И всъщност неплащането, не, непокритите средства представляват голям проблем за Словения, за различните райони. Председателството трябва да намери някакво решение относно неплатените средства, за да може успешно да приключим рамковия период 2007-2011 година. Искам да приканя председателството да направи още една стъпка напред. Онези страни, които не са подписали споразумението за партньорство да бъдат потикнати да го не правят. И това трябва да стане максимално бързо, за да може за новия програмен период между 2014 и 2020 година да започнем бързо да оползотворяваме средствата, ефикасно да ги използваме. Значи две неща. Първо трябва да решим проблема с неизплатените средства и на второ място държавите членки трябва да бъдат мотивирани за да подпишат споразумението. Благодаря, господин Итерич. Благодаря. Е, съвсем накратко, няколко молби за пояснение. Вие имахте много подробно експозе в началото. Може да не съм разбрал, но казахте ли в началото, че финансирането ще бъде изключено от изчисляването на дефицита? Ако това е така, искам да разбера доколко това се свежда до термина разумно и отговорно счетоводство. На следващо място, говорихте за подход насочен към резултатите. Съгласен съм с това, добър е този подход. Резултата, който търсите обаче, е, трябва ли да бъде е, раздуване на, на, на, на разходите е, в стил Кейнс, за да се създаде работа, работни места за 25 милиона безработни или пък ще насочите усилията си към някаква европейска, общоевропейска държава? Кое от двете? Дайте ни информация по тези въпроси. Благодаря. Сега заместник председателя господин Полчък. Благодаря, госпожо председател, господин държавен секретар. Имам един въпрос относно изпълнението и използването на средствата по кохезионната политика. Кохезионната политика със своя голям бюджет е основният инструмент за инвестиции. Тя е насочена към подкрепа за малките и средните предприятия. Целта й е да намали безработицата, да подкрепи нисковъглеродната економика и така нататък. Моя въпрос е следния. Казахте, че ефикасността на използването на средствата не е достатъчно голяма, а целта е тя да бъде повишена. Съответно бих искал да попитам следното. Какви инструменти ще използва италианското председателство? Има ли някакви нови инструменти, които ще приложите, за да се подобри ефикасността на Кохезионния фонд? Бихте ли уточнили? Thank you. Uh, we don't... Благодаря. Няма други въпроси. Права ли съм? Господин Фито. Това не е въпрос, а по-скоро едно притеснение относно онова, което беше казано. Не мисля, че има обосновка, извинение за отрицателните практики, на които ставаме свидетели в кохезионната политика. Има нужда от яснота и ясна рамка, за да се е, заличат е, слабите места, пропуските и съответно да се е, повиши ефикасността. Два основни въпроса трябва да получат нашето внимание. Притеснявам се, че 300 милиарда за бъдещи инвестиции, за които толкова се говори през последните няколко дни, между другото, надявам се, че това ще бъдат допълнителни е, средства. Някои колеги го казаха. Допълнителни спрямо бюджета. Да, надявам се, че няма да има затруднения е, след като се преорганизират инвестициите и програмите е, с тези 300 допълнителни милиарда. На следващо място и това пак не е въпроса, по-скоро едно притеснение. Става въпрос за плащанията по стария програмен период, сега на прага на, на новия програмен период. Каква е важността на многогодишната финансова рамка и защо няма на приемственост. Трябва да се гарантират всички възможности за растеж. Естествено, има различни политики, териториални политики. Аз обаче смятам, че тази тема трябва да се засегне и да се почетае. Благодаря, господин Фито. Някой друг иска ли да зададе въпрос? Нямаме въпроси. Значи, приключихме с въпросите по втория кръг. Заповядайте, господин Деларио. Е... Бяха поставени въпроси, свързани с пакта за стабилност и анализа на растежа. Предложението на господин Коцолино е интересно да се види колко струват инвестициите. Заслужава се да се помисли под този въпрос. Защото това е тема, по която не мислим особено много. Колко ще струва загубата на, на инвестиции за насърчаване на растежа в Европа. Бяха изразени също безпокойства, свързани с бюджетните ограничения. Ние искаме да подчертаем колко важно е пактът за стабилност и растеж да бъде разглеждан от гледна точка на стабилността от една страна и на растежа от друга, какъв ще бъде ефекта върху БВП. ако, както ние се надяваме, както вие казахте, ще бъдат направени допълнителни инвестиции в рамките на кохезионната политика извън пакта за стабилност, както вече споменах. Трябва да видим какви инвестиции се правят от страна на държавите членка, какво е съфинансирането от тяхна страна. Необходимо е да се направи оценка на всичко това, както как това е допринесло за стимулирането на увеличаването на брутния вътрешен продукт. Ние имаме инвестиционна клауза, която ни позволява известна гъвкавост в пакта за стабилност и растеж и начин на използването на средствата от гледна точка на тяхното количество и качество за целите на инвестициите. стратегически инвестиции, като европейски мрежи, ще доведат до сплотяване на Европа по-голяма степен, също ще има по-голяма енергийна ефективност, намаляване на емисиите на въглероден двокис, развитието на нов тип економика в дългосрочна перспектива, както и създаването на по-стабилни работни места – не всички инвестиции ще бъдат е, използвани за създаване на федерална Европа, както се обезпокои господин Елтрич, е, или пък е, за стимули. Необходим е обаче по-задълбочен анализ за ефекта от тези инвестиции. Също трябва да видим колко трайни са резултатите от направените инвестиции, за да се избегне те да имат само преходен ефект. Това е действително от особена важност за следващия програмен период. През идните месеци ние ще проведем преговори за националните и регионални оперативни планове. Работата е в ход. Комисаря Хан ще може да ви каже нещо по-подробно по тези въпроси, след е, като приключим нашия разговор тук. Някои споменаха за поставянето на предварителни условия, за да не се допусне спад в економиката или пък е, увеличаване на безработицата. Тези предварителни условия ще допринесат за по-голяма ефикасност на правените инвестиции. В отговор на въпроса на госпожа Крел, разбирам, че плащанията са един от най-важните въпроси, по които следва да работим. Аз ще взема предвид казаното от вас и ще обърна по-задълбочено внимание на всички тези въпроси. Разбира се, ние трябва да сме добре подготвени за извършването на плащанията. Повече внимание трябва да се обърне също и на разходната част – относно програмата за партньорство. Програмата за 2014-2020 ще се забави с няколко месеца и на този етап на преговорите нещата изглеждат така. Може би господин Хан ще ви даде повече и по-актуална информация, тъй като следи по-близо тези въпроси. Аз е, не считам, че трябва да се правят изключения. Е, по-скоро считам, че трябва да проявяваме повече гъвкавост, Разполагаме с време за регионалните оперативни планове. Ние сме страната с е, най-голям брой оперативни програми на национално равнище. Необходимо е да има подкрепа, така както подчерта господин Богович. Ние ще продължим да работим в тази посока. Има най-различни възможности за стимулиране на растежа. Както казах в встъпителното си изказване, основният сценарий, върху който трябва да обърнем внимание, да правим някакви общи изключения или да приемаме клаузи за всяка отделна държава, а по-скоро да имаме една всеобхватна програма за растеж и заетост – съфинансирането по определени програми и проекти да бъде взето предвид. Всичко, което беше споменато тук от депутатите, които зададоха въпроси, са въпроси, на които ние ще продължим да обръщаме внимание през е, идните месеци. Не защото искаме изключение за отделни държави, а за да гарантираме последователността на стратегията като цяло. Надявам се, че успях да отговоря на повечето от поставените въпроси. Искам да ви благодаря отново за вашите изказвания и за вашата работа. Надявам се да продължим да работим съвместно. It was very... Благодаря ви, господин Делрио. Беше много плодотворно вашето участие, тази размяна на мнения. Искам да подчертая, че всички въпроси, които бяха поставени от членовете на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент са важни, защото те идват от европейските граждани. Ние представляваме тези граждани въпросите на регионалната политика, които засягат ежедневието на гражданите, Въпросите са не само въпроси за плащанията, но и за доверието между европейските граждани и Европейския съюз и европейските институции. Надявам се, че вие ще отчетете всички наши въпроси. Благодаря ви за участието в заседанието на нашата парламентарна комисия и с удоволствие ще ви посрещнем отново като наш гост. So we'll have few minutes. Сега няколко минути, за да посрещнем следващия ни гост, комисаря Хан. Thank Dear colleagues, today I'm delighted to... И така, скъпи колеги, за мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл след нас господин Йоханес Хан, комисар за регионална политика. Добре дошъл в нашата комисия за може би послед... не може би, а просто последния размяна на мнение в неговата сегашна функция – ще дам думата на комисаря за една, е, кратко, едно кратко въведение или презентация, не повече от 15 минути, надявам се, след което ще дадем възможност на депутатите за въпроси. Наистина, за мен е голямо удоволствие, че е комисария сред нас днес. Имате думата. Благодаря много, Наистина добре дошли на всички и по-специално бих искал да приветствам с добре дошъл бившия ми колега Оли Рен. Радвам се да го видя в комитета Реджи и е, вероятно той ще ми помогне в дискусията, ако се стигне до въпроси свързани с макроекономическата политика по-нататък. Надявам се. Но ако е, позволите, е, ще премина на немски, ще превключа на немски. Отново е, добре дошли на всички. Радвам се, че е, е да видя някой от вас отново. Е, е, в е, новата им функция и в моята нова функция, както каза председателката, това ще бъде последната ми възможност е, да разменя мнение с вас в тази си, в това си качество на комисар по регионалните въпроси. В годините е, мисля, че работихме много добре съвместно и се надявам, че този начин на работа с парламента ще продължи и в новият е, мандат е, имам предвид отношенията между комисията и парламента. Това са тези два стълба на европейските институции. Има много допирни точки. Е, когато си спомням, преди 5 години имаше значителен скептицизъм относно добавен смисъл на кохезионната политика като цяло и е, смятам се, е, аз обаче откакто поех това досия никога не съм се съмнявал в тази политика, но е, Разбира се, междувременно бе поставено едно по-силно ударение върху растежа и е, политиката на, е, разкриване на работни места и трябва да кажа, че съм общо взето горд е, от това, което постигнахме е, като едно общо усилие. Е, мисля, че Европейския парламент е, е, действа много активно е, е, с някой от вас не часове, а седмици и месеци сме прекарал. Е, ако човек е, добави всички часове, които сме обсъждали за реформата в кохезионната политика и се надявам, че е, намерихме тук, да, е, успяхме да намерим, е, така, да направим връзката с стратегията Европа 2020 и стратегията за растеж, също така да поставим акцентите на инвестиционната политика. Е, сега тази политика е, съвпадна с една много сериозна финансова и е, економическа криза, която засегна цяла Европа. Въпреки това обаче наистина можем да се похвалим с впечатляващи числа. Те са от е, края на 12-та година 600 000 е, работни места бяха създадени до е, края на 2015. Можем да изхождаме от това, че близо 1,4 милиона ще стане тази бройка. 22 000, подкрепихме 22 000 проекта на малки и средни предприятия, 18 000 за начинаещи подмогнахме начинаещите компании, е, дадахме над 60 000 проекта, научно-изследователски проекта, е, които имат за цел да, е, да които създадаха близо 20 000 работни места в научната изследователската сфера. Това всичко повлия на на живота, се отрази на живота над 5 милиона хора, души. Това не означава, че е, и това не е за очудване, е, че кризата в крайна сметка, въпреки усилията ни, е, е, се отрази по-слабо на по-добре развитите райони. Е, трябва да се каже, че 227 е, всъщност от 247 е, региона са увеличили, е, че публичните инвестиции са спаднали с близо 20% и в крайна сметка предвид ограничените национални бюджети през последните години, близо половината от държавите членки с близо 50% са разчитали на европейските структурни фондове, е, когато става дума за публични инвестиции. Наистина е, би трябвало. Е, опитахме се да работим максимално целенасочено в тази посока, но и същевременно да, да насърчаваме да, да, да накоплаците, да, окоръжаваме да като инвестираме целенасочено и разумно. Е, сега стратегията за е, растеж е, заедно с предварителните условия, ексанте условията имат за цел да направят така, че проектите да бъдат осъществени и не накрая да се осъществи съответно тематична концентрация, като се търсят и преследват конкретни цели регионалната политика е, е, зависи, разбира се, от държавната сфера, от, би трябвало да се обвърже е, също така с европейския семестър по-добре и Е, би трябвало да поставим на крака, да изправим една нова макроекономическа политика, е, стратегия за Дунавското, е, поречието на Подунава, адриатическо Адриатическо-Юнийско, басейн. Това са наистина проекти за инвестиции, които са готови за осъществяване и за финансиране, но разбира се, важно е да търсим добавената стойност смисъла на всичко това, а именно е, да постигаме една по-силна е, европейска е, интеграция. И накрая това, което бих искал да изтъкна също така е, че успяхме да е, е, дадем нов смисъл на град, е, политиката за градовете. 75% от населението на Европейския съюз живее в градове или градски агломерации и мисля, че това е много важно, освен регионите, да се обръща достатъчно внимание и на, град, на градовете. Разбира се, това са взаимно допълващи развиващи се е, елементи е, и не трябва да се прави е, е, такова стриктно разграничаване между е, град е, и селски райони. Раниците са доста размити. Трябва да кажа, че е, в крайна сметка нямаме е, ясна дефиниция и критерии по отношение на докладването, отчет, отчетите, но е, в миналия период над 40 милиарда евро са изразходвани за градските райони и е, това, са, което иск, значи, че е, в новия период над, 60, е, близ, над 50, близо 60 милиарда евро трябва, да, евро трябва да предоставим на разположение за градските райони. Е, е, хубаво е, че започнахме реформа на фонда е, за е, солидарност, която ще доведе до това, че след природните бедствия може веднага да се задейства този фонд. Държавите така че държавите членки да могат да разчитат е, на него. Разбира се, когато ускорят. Е, е, целта на тази реформа е да се ускори процеса на вземане на решения от 5-6, до 5-6 месеца, за разлика от 8-9 преди това. Благодаря и на представителя на е, председателството и на е, други за дейността, която, е, за това, че успяхме да, да извършим тези дейности тук. Сега да превключа отново на английски. Трябва да кажа, че по всички тези въпроси ние сме е, изпълнили това, което обещахме заедно е, преди 5 или 10 е, преди 5 години, но все още е, има е, е, разминаване между теорията и практиката. Сега най-важното е, е действителното е, изпълнява, изпълнение на, на място. Е, наистина има много обещаващи е, така, сигнали, симптоми, но има и тревожни такива. Е, е, състоянието на изпълнение на много, е, например, на новата финансова перспектива, е, защото в момента 16 партньорски споразумения са одобрени вече и предстои да финализираме и оставащите, останалите. Повечето от оперативните програми са подадени и вече са направени коментари по тях, но в момента само 7 програми са одобрени Службите на комисията работят активно и продължават преговорите с държавите членки за да се постигне е, необходимото качество за ефективно изпълнение, е, което означава, че още е, много работа ни предстои, но ние сме готови да не жертваме качеството за сметка на скоростта. Бих искал да припомня и да наблегна на това. Ние ще търсим качество, а не скорост. скорост приоритета е върху акцента, върху качеството, както казах, а не бързината. Говорим за една рамка от 7-10 години, така че е оправдано да имаме едно добро програмиране за този период. Използвам възможността и да благодаря на колегите си от службите, не само в, в, в е, Генерална дирекция Реджина и другаде. Е, е, това, тази година нямаше лято, не говоря климатично лято, говоря за работа по програмите. Абсолютно всички участваха в преговорите с държавите членки по партньорските споразумения и оперативните програми. Въобще нямаше пауза, е, без почивка работиха институциите, бяхме, вратите не бяха отворни през цялото лято и напреднахме много и то най-вече през август. Сега да се върна на партньорските споразумения и оперативните програми, които са внесли държавите членки. Вече е, има е, е, един факт е ясен, че реформата дава плодове, има прехвърляне на приоритетите по финансиране в сравнение с предишния период от инфраструктури, свързани с мрежите, към енергийна ефективност, нисковъглеродна економика, социална интеграция и подпомагане на дружествата. 125 милиарда евро ще бъдат посветени на отделени за главите приоритети и допълнително 100 милиарда за Европейския социален фонд. Близо 3, 2 трети от кохезионния бюджет. Което е по-важно, много държави членки и региони решиха да е, отидат по-далеч от минималните изисквания по регламент и в крайна сметка е, това означава 37 милиарда евро допълнително за подпомагане на нисковъглеродната економика. Според мен това е впечатляваща е, вместо 23-те предвидени милиарда е, според регламент като минимум. Е, Разбира се, е, това означава и повече ресурси, отделени за заеми, гаранции и други финансови инструменти, е, повече отколкото чрез субсидии и еднократни безвъзвратни помощи. Е, все още не е достатъчно, но е, трябва да се, е, е, трябва да се работи в тази посока. Един друг въпрос искам да спомена и мисля, че момент е много подходящ за това повода не е добър време, момента е добър. Европа обръща все повече внимание на нивото и качеството на частните и публични инвестиции, но това трябва да бъде съпътствано от е, сериозен ангажимент за финансиране на тези инвестиции. В края на миналата година имахме е, една е, не, искове за плащания на стойност 23,4 милиарда евро в края на миналата година неплатени сметки, което ще се увели, кое, сума, тази сума ще се увеличи до края на годината. Подпомагане за е, това отрешаващо значение, за да се избегне рискуване, е, е, компрометиране на инвестиции за, за новации, да не говорим за борбата с бедността и социалната изолация. Е, тези е, е, ангажименти за плащания в проекто променения бюджет за 13 и 15 са, трябва да се заба, имат за цел да забавят този ефект на снежната топка на неплатени сметки и да се избягва системното забавене в плащания към бенефициентите за изпълнение на програмите. Комисията разчита на подкрепата на Европейския парламент и призовава държавите членки да поемат отговорността личността си и да е, се опитат да скъсат тази дистанция между е, е, политическите декларации и решенията и действителните мерки. Ще приключа с съобщение за откритите дни. 123 региона ще дебатират в над 100 семинара, въркшопове с е, близо 300 местни мероприятия ще се организират е, из цяла Европа. Тези открити дни ще се проведат е, от 6 до 9 октомври под мотото да се движим, да, да напредваме заедно, инвес, интелигентни инвестиции, това е двигателя ще е, се опитаме да, е, да дадем възможност максимален брой е, членове на парламента да присъстват тези дни, като така променим програмата и адаптираме към случая. Миналата година не успяхме, тези, е, този е, е, заседанието по откриване ще се проведе в Европейския парламент в, и ще бъде съчетано за пръв път с представители на комисията от Реджи и други, което ще даде възможност да се постави ударение върху изграждане на административен капацитет по европейските структури и инвестиционни фондове използвам възможността да благодаря на двамата председатели на Комитета на регионите е, Меседес Куесо и е, Козел за е, това, че работихме заедно в последните пет години. Те помогнаха много за успеха на реформата на кохезионната политика. Бих ви приканил активно да участвате в е, е, това събитие. Желая ви ползотворни дискусии в следващите години. Не забравяйте, че новата комисия ще трябва да е, излезе с първото предложение за следващата многогодишна финансова рамка и да се надяваме, че тази комисия ще участва до края на мандата в дискусията по тази рамка но и ще помагат и ще помага на моя приемник в следващите години в неговата работа. Благодаря. Thank you, As we... Благодаря, господин комисар. Както и очаквахме, дадохте ни много информация, направихте резюме на всички успехи, и на проблемите, които все още стоят пред нас. Благодаря ви за тази информация. Разполагаме с около 45 минути за разговори, за обмен на позиции, за задаване на въпроси. Започваме с въпросите на координаторите. Господин Ван Нистелрой. Благодаря. Когато гостува господин Хан, не можем да говорим за изслушване. По време на всичките ни заседания до сега в тази комисия задавахме всякакви въпроси, имахме продуктивен диалог, особено ако четете каква беше отправната ни точка. интегрираната регионална кохезионна политика не беше ясно понятие в самото начало. Всъщност, на лице беше тенденция за разделно финансиране за енергетиката от една страна и за други важни области от стратегията Европа 2020. Стана ясно, че има една по-интегрирана, кохерентна политика, в която бюджета се свежда най-вече до това, което наричаме европейски структурни фондове и фондове за инвестиции. Структурата е много по-ясна, естествено, когато се обсъжда шестия доклад за кохезионната политика, ще има повече дебати по тази е, тема. Това е ваше наследство, господин комисар. То се дължи на вас. Е, имаше сътрудничество много положително с е, Фонда за научна дейност и развитие. Много е важно да имаме добре образована работна сила, и да инвестираме в една по-интелигентна, по-зелена Европа, в повече работни места. Така че благодаря ви за всичко това. Имаше една дума, която не разбрах. Говорихте за ефекта на снежната топка. Знам, че сте от района на Алпите. Говорихте за ефекта на снежната топка или е, на скейтборда. Когато става въпрос за отсъствие на средства, може да се използват и двата термина. Аз не съм добър скейтбордист. Вашия колега Геган Куин дойде миналата седмица и каза, че по нейния портфейл вече има 40% недостиг на средства до 2020 година. Може би може да предотвратим този ефект на снежната топка и тези е, финансови затруднения. НП иска да ви благодари за положените усилия, за работата по законодателните актове и за всички други моменти, които сме е, имали заедно. Много често парламента и комисията не работят в толкова тесни, близки отношения. С вас не беше така. Благодаря ви за това, че идвахте за да дебатираме. Трудно ми е сега да преброя колко тристранни диалози сме имали по отношение на инвестиционните фондове. Например, 150-200 невероятно е. По отношение на общия регламент, поне 80 тристранни диалога сме имали. Надявам се, че новия парламент и вашия заместник ще работят в същия дух на сътрудничество и да се надяваме, че в крайна сметка кризата ще свърши и ще ви задаваме и други въпроси. Моля ви да използвате постигнатото като стабилна основа за растеж и като основа за отношение с гражданите, с е, районите. Благодаря. Благодаря господин Рой, Госпожа Крейл. Äh, благодаря, господин комисар. Мисля, че мога да се изкажа от името на цялата група и да ви благодаря за времето, което е, отделихте на нас. Наистина много време прекарахме заедно, но благодаря за съвместната ни работа, за вашата готовност. Е, дори когато комисията е, беше на различно мнение от нашето, да бъдете отзивчив и да, така, да представите факти и аргументи в полза на нашата позиция. Мисля, че това е нещо особено важно в такива преговори. Именно едната страна да е готова да мисли, да, да, да, да, да погледне нещата от гледната точка на другата страна, за да разбере по-добре позицията. Е, зная с е, каква, е, какво се крие зад работата на съвета и комисията. Те са много по-добре въоръжени с информация и средства, с повече инструменти, но парламента с по-ограничени средства успяхме също да дадем рамо на тази работа и, комисията винаги ни е подкрепила в това отношение. Това, което е, е, резултата е, че успявахме да прокараме е, много полезни политики. Не винаги, но доста добри неща прокарахме. Благодаря ви за всичко това много сърдечно. Наистина, вашите врати бяха отворени, когато ставаше дума за това да се даде тласък на научно-изследователската и развойна дейност или с акцент върху изменението в климата или развитието на градовете, какво трябва да направим по отношение на устойчивото им развитие или пък въпроса за демографското те тенденции в Европейския съюз. Това от много години стои като въпрос на дневния ред, но не намира отговор. И е, ние успяхме в последните пет години да намерим общи подходи. Е, което е, е както и е един добър подход към кохезионната политика, която е, действително сближава регионите и е, помага за решаване проблемите на хората. Сега вече да, може би ще стигна и до въпроса наистина на много заседания, на много тристранни срещи е, е, сме засягали и обсъждали е, пакета за новата кохизион, на новата кохизионна политика и ние в парламента горе-долу се вместихме в графика. За нас беше ясно, че е, сега за 4 седмици няма да се приключи с изпълнението, но малко се притеснявам е, когато виждам, че едва 16 партньорски споразумения и седем оперативни програми са одобрени. Разбира се, вината не е на комисията тук, трябва да кажа това е, е всъщност, е, може би държавите членки не са си свършили работата по-скоро, но можем ли ние като парламент да направим нещо, за да ускорим е, този процес и да дадем тласък? Имаме определен интерес максимално бързо тези, да се използват регионите тези оперативни програми, така че гражданите да видят е, на практика, че ние сме направили нещо, че сме предприели нещо, че се занимаваме с е, темата е, решаване на економическата и, и финансова криза в Европейския съюз, че ние създаваме инструменти, които могат да ползват регионите да се борят по-добре с кризата и да излязат от нея. Така че ще съм ви е, благодарна, ако е, коментирате по този въпрос. За мен е важно също така да зная е, друго. Важно е, е, вярно е, че по-важно е качеството през скоростта, но когато е, вече са е, избрани е, качествени проекти, не е ли също така важно да им се даде тласък, е, а пък е, а, и ако следващата оперативна програма все още не е налична, да се, предвижи някаква, да се предвиди някаква възможност за регион регионите и да се каже, добре, е, ако проект е, е одобрен е, и не може ли да се финансира от е, е, фондовете, за да се избегне, избегне именно тези луфтове, е, тези, това забавене в изпълнението на, нови, на добри проекти. Много бих се радвала, ако е, едно такова послание излезе от е, последното ни официално е, среща с вас и размяна на мисли, а именно да се намери някакъв такъв преход. Благодаря. Господин Никълсън, искате ли да кажете нещо? Не, значи господин Яковчич. Дами и господа. Дами и господа, Като човека, който доскоро беше от другата страна на масата и сме имали възможности да използваме европейски средства в нашия регион, в Харватия, бих могъл да кажа, че това, което каза предходният оратор, е много логично. В много случаи ние имахме възможност добре да освоим средства от Европейския съюз за изпълнението на малки и средно големи проекти. Бяха реализирани стотици проекти с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Ние високо ценим това, което правите. Благодаря ви за отличното ни сътрудничество и се надявам, че това ще продължи по същия начин и в бъдеще. Искам да подчертая обаче един проблем, който съществува. Всъщност два проблема. Да се опростят някои от процедурите, особено когато става дума за проекти, които се започват, изоставят, започват отново. Има някои изходни програми, които се финансират от Европейския съюз. Както каза госпожа Крел, когато говорим за програми, които са се доказали, които са били добри и които са били финансирани в бъдеще, Имаме също и проблем в реализирането на проекти е, между Словения и е, Харватия поради едно голямо забавене от е, страна на Словения. И бяхме блокирани месеци наред, дори цяла година. И нещата не опираха до пари, а по-скоро до вземането на решения много от организациите в неправителствения сектор също предприятията имаха а, очаквания. Ако нещо може да се реализира в, а, заедно с съседите и да помогне на предприятията и на а, регионите, трябва да се а, инвестира но за съжаление имаше блокиране. Нашите приятели в Любляна не бяха в състояние да вземат решение. Що се отнася до бъдещата ви работа, знаете, че в Харватия, в Босна и Херцеговина имаше много наводнения напоследък и се надявам, че ще им бъде оказана подкрепа ако отидете на място, за да видите какво точно се случва в новото ви качество. Благодаря. Давам думата на господин Омария. Благодаря. Аз няма да говоря дълго. Искам също да подчертая високото качество на отношенията между нашата парламентарна комисия, нашия преговорен екип в рамките на триалога, и Европейската комисия и комисаря Хан в частност. Вие се вслушвахте непрекъснато в това, което казваха парламентаристите. Искам да ви благодаря за това. Искам също да подчертая особеното внимание, което вие обърнахте на най-отдалечените райони. Вие ги посетихте, вие бяхте в Майота, в Реюнион, и дадохте нов тласък на развитието там, което се надявам да продължи и в бъдеще. Повече от 100 срещи в тристранен формат бяха организирани, за да може фонда за сближаване да отчете новите предизвикателства в бързо развиващия се, се свят. Структурните фондове са фондове за солидарност. Ние позволихме те да се превърнат и в инвестиционни фондове, които да отчитат новите предизвикателства, енергийна ефективност, климатични промени, предизвикателствата в градските зони и прочие. Надявам се, че ще можем да постигнем допълнителен напредък. Можем да обмислим за една регионална стратегия за адаптиране към климатични промени. Повече от 90% от хората живеят в градовете и този въпрос не може да бъде решен без много по-силното участие на градовете и на регионите. По същество обаче, мисля, че ние успяхме да се справим, ние спазихме принципите на регионалната политика, така както е предвидено до 2020 година, но трябва да помислим какво ще се случи след 2020 година при сегашните условия, които и без друго са сложни. Това са политически условия, които се развиват. Те се отчитат от Европейския съвет. Ние водихме преговори по регламента и сега носим съвместна отговорност този регламент да бъде приведен на практика. Надявам се, че регионалната политика ще продължи да отговаря на потребностите на Европейския съюз. Искам отново да ви благодаря за партньорството, което беше създадено. Госпожа Ван има думата. Благодаря. Аз съм нова в тази комисия, е, но е, се познаваме от е, общата ни работа в Виенската общинска политика. Наистина, е, в, е, благодаря ви за подхода и ангажимента ви като е, комисар по регионалните въпроси в Европейския съюз. Вие допринесахте до голяма степен за авторитета, престижа на тази политика и начина по който градовете гледат на нея, наистина начина по който се ангажираха структурните фондове в Австрия, това даде тласък и ни придвижи една стъпка напред напред, е, е, неща, които наистина не са оценени достатъчно, но е, тази, това, това взаимодействие и шестия доклад, кохизионен доклад допринесаха за това да се създадат, да се подобри е, е, функционирането на инфраструктурата на цели региони. Е, допринесахте и изиграхте съществена роля за това през последните години. Сега говорите за 50-60 е, милиарда инвестиции в градовете в следващия е, период. Това е капка в морето всъщност, защото политиката, кохезионната политика е на практика е инвестиционна политика. Тук нещата опират до, до действия много е, градове не могат да отговорят на стриките критерии за, на пакта за растеж. Е, знаете колко от тях са засегнати от е, стриктните мерки за економии. Е, е, и много от тях не са е, в състояние да е, направят инвестиции, за да достигнат до целите, които се в стратегията Европа 2020. Въпросът ми е в групата за публични услуги. Има предложение именно да се направят инвестиции за публични инфраструктури и по-скоро е, е, обществени услуги да се, от, да се е, е, премахне е, критерия за дефицит от е, тях, е, е да се извади на преден план е, критерия за съфинансиране. Е, бих искала е, да е, чуя вашето мнение за е, дългосрочните инвестиции, особено в комуналните услуги и в публичните услуги. Благодаря, госпожа Дамато. Благодаря. Добър ден. Искам да попитам комисаря следното. Възоснова на натрупания ви опит, може ли да направите предложение относно системите за мониторинг на разходите? Много държави членки закъсняват по отношение на споразуменията за партньорство. Имате ли някакви препоръки с цел ускоряване на работата в това отношение, като си има предвид и стратегията Европа 2020 години? А може ли да се помогне на тези закъсняващи държави да се подготвят, тъй като графика ще е изключително важен, времевия график? когато става дума за изразходване на средствата. Имаме нужда от някакъв вид индустриална политика на сближаването. Какво имам предвид? политика, която трябва да е насочена към малките и средните предприятия, а не само към големите индустрии и компании. Благодаря, казва председателката. Приключихме с първия тур от въпросите. Имате думата, господин комисар. Ähm, Първо, благодаря за хубавите думи по мой адрес. Както казах, това, което е постигнато, е постигнато съвместно. Вие изиграхте своята важна роля. По-конкретно по въпроса за аз съм оптимист наистина, че до края на мандата, до края на октомври, с изключение на Харватия, всички партньорски споразумения ще бъдат подписани. И, а това с Харватия ще се подпише до края на годината. Значи, е, Харватия не е забавила целият процес. Аз съм оптимист, че до края на годината близо половината от възможните оперативни програми ще бъдат договорени нещата върват едно по едно. Второто, възможни мерки за помощ от ваша страна. Първо, тези е, партньорски споразумения са много засегнати страни е, и някакси трябва да се преодолее този менталитет на, на затвореност, да има един по-голям обмет, обмен на опит и мнения, повече ангажираност, държавите членки да работят по-интензивно, да си координират действията между министерства и региони това, е, е, това, което тук е направено е удовлетворително по отношение на качество и на срокове, но разбира се, е, тенденцията или ключвата дума гъвкавост е, е, вероятно няма да ви е, изненада, че е, гъвкавостта не трябва да е за сметка на тематична концентрация. концентрация. мисля, че сме в... А, а, нещата са в ход и сме на верния път ще ви помоля да помислите, ако, ако желаете, бих могъл отделно да дам информация за региони или отделни провинции. Става дума за проектите, дали проектите следват стратегията или обратното не винаги има готовност да се вземат на сериозно, е, на сериозно някои проекти. Е, поня... Нещата се променят обаче е, с всяка седмица, но това е нова територия. Е, е, ние изискваме от е, държавите членки стратегия за това с е, е какви цели е, са формулирали и съответно да се разработват да, да излезат със съответната стратегия. Би могло и нямам съмнение всъщност, че моята наследни, е, приемничка е, в бъдеще ще е, обсъжда тези неща с вас, е, когато се стигне до е, тези стратегии е, по е, отношение на качество и устойчивост. Важно е да се каже тук, че когато потоците на плащания в държавите членки, ако ги проследим, ще видим, че в, през годините те са общо взето равномерни. Но тази и следващата година по-голяма част от плащанията все още са за периода 2007-2013. Ето защо би трябвало до края на 15-та година да се приключат програмите до март 2017 да се направят калкулации. И, е, колкото до следващата година, е, първите плащания за проекти по проекти от е, да започнат първите плащания по проекти 14-20 Тоест, е, това е, при покриване на двата проекта трябва да се е, преодолее и да се справи с плащанията. Разбира се, от сега могат да почват регионите, провинциите да, да внасят, да предлагат проекти. и дори там, където не сме подписали проекти, все пак 90-95%, дори повече от тези програми, които сега са на чернова, така да се каже, е, в крайна сметка ще бъдат подписани и одобрени. Тоест, с е, е, така една мисля, че с е, умерен оптимизъм може да се е, каже, че и от сега а, е, личи дали един проект ще бъде а, е, прият или не е, и ще подлежи ли на програмиране. Така че би казал, че в това отношение не би трябвало да има проблеми, но трябва да използваме възможността. Знаете по-добре и от мен къде се крият проблемите. В някои страни програмния период е, от 7 до 13 е, би трябвало да е, приключи надлежно и да не се рискува да останат неусвоени средства. Това е един сериозен риск. Обикновен, слава Богу, този риск, така се забелязва, че този риск намалява е, с е, право пропорционално на порастване, повишаване качеството на, на администрацията. Е, може би на въпроса на Харватия има много много възможности за упростяване на процедурите. Все още някои държави членки се изкушават да слагат допълнителни изисквания, онова, което се нарича на английски gold plating. Ние се опитахме да внесем принципа на единния одит. Това означава, че ако има надежност и бъдем успокоени, че ще има качествен одит, то ние се опитваме да намалим количеството на проверките на финалния бенефициент, за да може да внесем подобрение. Когато става дума за големи проекти, значителни проекти, има една структура, която се нарича Jaspers. Целта е да се даде възможност да се използва самата структура по такъв начин, че комисията да може да разчита на съответните оценки в рамките на тази система и съответно да не ни принуждават да правим допълнителни оценки. Тоест, до известна степен би трябвало да сме способни да ускорим процедурата на оценки. По отношение на наводненията, в момента се опитваме да направим съответните оценки относно молбите за помощ. Отпуснали сме средства по отношение на фонда за солидарност за Харватия, за Босна и Херцеговина. Тя също попада в рамките на приложеното поле на този фонд. Има и други възможности, естествено. Имаше конференция на донори. Там се направи обещание за повече от 800 милиона евро, за да може Босна да се възстанови от щетите и да възстанови своята инфраструктура. Тъй като последиците от наводненията бяха тежки по отношение на градовете няма какво да добавя тук, тъй като много се каза. Би следвало да включим стратегиите по Европа 2020. Градовете имат своята важна роля. Има един интересен пример от Италия, например, с структурата на едно метро – ще се радвам да видя какво ще стане. В действителност, по отношение на мерките за инвестиции, трябва да подчертаем, че не всички държави имат една и съща институционална структура. Някои държави са изключително централизирани, има и други държави, като Германия, Австрия, Италия, Испания, където има по-малка централизация. Това са по-федерални държави. В Балтийските държави пък има малко по-различна система във Франция. Местните власти няма как да натрупват задължения. Така че, когато става дума за макроекономически условия, регионалните власти работят по силата на много различни критерии. Естествено, тук като компенсация можем да споменем представянето на национално ниво. Нещата се уравновесяват по някакъв начин. Колегите тук от Италия споменаха за тази клауза за инвестиции. В нея се съдържа идеята, че инвестиционни проекти могат да се финансират, като се изключат критериите от Маастрихт, естествено по силата и е, ако са изпълнени някои изключения. Някои от вас могат да имат различни позиции по този въпрос, но аз лично смятам, че тук трябва да се обърне внимание. Разбира се, осъзнавам, че е трудно, че на някои места поради обстоятелствата има сериозни затруднения и може да се прилага различна трактовка относно това какво е инвестиция с голяма важност или пък услуга с много голямо економическо значение и обществено значение. Винаги най-важното се крие в подробностите. Определена част от публичните средства могат да се заделят за подобни проекти и определен процент от публичните инвестиции може да се изключи от критериите от Маастрихт възоснова на потребностите в държавите членки. Държавите членки би следвало обаче да разчитат най-вече на това, което съществува като, като мярка. Може да разчитате и на комисията. Бившия ми колега Оли Рен изигра изключително важна роля при създаването на програмата за малките и средните предприятия. И сега държавите членки знаят, че ако се даде тласък на малките и средните предприятия, те ще могат да използват структурни фондове. С други думи, може да се даде стимул за развитие на МСП с 100% финансова помощ от страна на Европейския съюз, без да има съфинансиране. Когато за държавите членки е трудно да осигурят кредитни линии за малките и средните предприятия, то те могат да се обърнат към комисията и да разгледат тази възможност. Отново казвам, става дума за използване на структурни фондове на 100% с цел създаването или пък развиването на малките и средните предприятия. И Накрая към колегата от Италия имаме нужда и от двете, и от индустрия, и от предприемачество. Имаме нужда от микс от двете. В Европа вече разполагаме с ключови технологии, развили сме такива технологии. Задачата ни сега е да установим кои от тези ключови технологии могат да създадат възможности за развитие и когато идентифицираме тези технологии, би трябвало да ги доразвием и в законодателството. Благодаря, казва председателя. Остават ни няколко минути. Има цял списък с колеги, които искат да зададат въпроси. Ще ви помоля да бъдете съвсем кратки за да може да дадем думата на всички и да чуем и отговора на комисаря. Господин Целер. Жалко, че имаме толкова малко е, време. Е, аз имам цял е, куп въпроси, но ще се спра на 3-4. Първо, благодаря и аз, както преждеговорившите, за хубавата съвместна работа с комисаря Хан. Наистина, преди комисията по-скоро се вслушваше в съвета, е, но е, Лисабонския договор промени нещата и сега парламента също е, е участвал в съвърството вземане решение. И Да, бяха споменати е, успехи е, в това, че е, измерението, градското измерение, така да се каже, беше в фокуса на кохезионната политика. Е, вие споменахте, че е, с реформата на кохезионната политика нещата са спасени. Преди 5 години съвсем не беше така. Но сега говорим за е, изпълнение. С партньорските споразумения подписахме ги след това кодекса на поведение също, който ни ангажира да включим градовете в многостранната политика. Става дума не само за големите, малки и средни градове, е, в които е, е, не са достатъчни административните ния капацитет и възможности за съфинансиране също не са достатъчни. Там държавите членки са задължени също да помагат. Второ, въпроса за бюджета. Жан-Клод Юнкер обеща 3 милиарда за кохезионната политика 300, да, извинете. 300. Е, споменахте неплатени сметки от, предишните, от предходния период. Аз не съм обаче оптимист като вас, че ще бъдат изчистени тези сметки в следващия период, но в, е, в следващите години сега виждаме, че съвета е, е, разширява, е, увеличава възло, възможностите за пълномощията на държавите членки по отношение на структурната политика и трябва да внимаваме в средносрочния преглед, за който сме се разбрали, да не стане така, че кохезионната политика разписва много планове, но не прави нищо по изпълнението им. И друго, е, комисията и парламента имаме заедно възможност е, да работим е, на териториално равнище значително. По граничните райони също бе направено много. Сега в новото ви качество в комисията ще имате възможност да работите и по, да използвате съответните фондове и в политиката за добросъседство предвид ситуацията в много от нашите съседни страни, надявам се, че регионалната политика също ще бъде използвана активно и би трябвало наистина да използваме този инструмент, който укрепва и засилва погранични държави съседки. В това отношение може да разчитате нашата подкрепа. Вон. Следващият оратор е господин Вон. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря най-вече за това, че той отстояваше регионалната политика през последните пет години. Дори има група приятели на кохезионната политика, но за съжаление не всички държави членки са приятелски настроени към тази политика. Благодаря ви също за помощта, оказана на Уелс през последните пет години. Вие посетихте страната многократно по различни проекти, които се реализират а, чрез структурните фондове в Уелс. Вие сте добре дошъл и в бъдеще при нас. Въпросът ми се отнася до споразуменията за партньорство. Такива трябва да има, трябва да ангажират местните регионални власти. Считате ли, че добре използван кодекса на поведение от всички държави в рамките на партньорството или не, или само говорят за това. Как можем да ангажираме в по-голяма степен местните и регионални власти да прилагаме подхода отдолу нагоре? Говорим за съвместни планове за действие, различни институционни възможности. Това са все възможности, които трябва да се използват държавите членки използват ли тези нови механизми или просто говорят само за това. Председателката благодаря. Господин Бланко Лопес има думата. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, за вашата работа. Съжалявам, че не мога да се съглася с това, което казахте в встъпителното си изказване, че трябва да се гордеем със себе си. Читам, че през последните години в Европейския съюз има нарастване на безработицата, на, на неравенството, на бедността. И има спад в сближаването, в конвергенцията. Така че не можем да сме доволни от свършеното в тази сфера мерките, които бяха предприяти за коригиране на ситуацията, имаше непропорционално сериозен ефект върху някои страни и доведоха до засилване на бедността и неравенството в тези страни. Читам, че Европейския съюз трябва да помисли за всички тези последици, които предизвика. Относно инвестиционната програма, спомената от а, господин Юнкер в размер на 300 милиарда евро, ние не можем да сме доволни от това, което сме постигнали. Европа всъщност да върви към повече неравенство, което противоречи на принципите, заложени от бащите основатели. Комисията зае позиция по някои страни, които няма да споменавам, и това беше много обесърчително. Има риска да загубим цяло поколение от млади, добре квалифицирани хора, защото те са силно засегнати от този бич на неравенството. Счита ли Европейската комисия, че бюджетните ограничения, социалните а, съкръщения не водят до засилване на неравенството, особено в държавите, които, по, по отношение на които бяха приложени спасителни програми и по какъв начин ще се отрази това на стратегия 2020, целта на която е да се намали неравенството и бедността. Благодаря, господин Богович, има думата. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Уважаеми господин комисар, аз съм нов депутат в Европейския парламент, въпреки че от 1998 година насам съм много активен на местно ниво, като кмет, като член на Словенския парламент, като министър в Словенското правителство. Искам да ви поздравя за това, което вие постигнахте по кохезионната политика. Кохезионната политика, различните аспекти, свързани с инфраструктурата, развитието на туризма, въвеждането на бързоскоростен интернет в периферните райони и прочие, стимулира растежа в държавите членки, особено в време на криза. Финансирането от Кохезионния фонд съставляваше съществена част от финансовите средства за реализиране на кохезионната програма в Словения. Една трета от средствата все още не са оползотворени, някои споразумения за партньорство все още не са подписани. С радост чух, че това ще се осъществи до края на настоящата година. Искам да приканя всички държави членки да се сътрудничат с Европейската комисия и да ускорят процедурата, за да можем да се реализира това, което беше започнато 2009-2011 година. Трябва да се използват е, инструментите за техническа подкрепа за държавите членки. Кохезионната политика трябва да запази някои от основните мерки, особено в областта на инфраструктурата и свързването на части на Европа Считам, че това е верният път за развитието на някои региони. Това е верният път да има по-тясна връзка между Словения и други държави членки. Благодаря, господин Бощинаро има думата. Господин комисар, много добри думи напълно основателни бяха казани, към които аз искам да се присъединя. Ние имахме отлично сътрудничество с вас през последните пет години. Нещо искам да кажа на, нещо на вас, на Николас Мартин, на Беркович, които са членове на ваша екипа, защото умяхте да промените лицето и съдържанието на кохезионната политика. Трябва да, искам да се спра на три въпроса. Първо, пестенето на енергия – сега при кризата в отношенията ни с Русия придобиват особена важност. На следващо място програмата за свързване на Европа и на трето място как да се подобри институционалната и административна, административния капацитет. И какви ресурси заделя комисията за тези цели? Въпросът ми е сега, преди да напуснете поста си, поста си как оценявате работата, свършена от държавите членки по изпълнението на а, програмата за свързване на Европа? Искам отново да ви благодаря за това, че подкрепихте предложението на румънските власти да се приложи интегриран подход – в проекта за делтата на Дунава, който е от жизнена важност за нас, както и за Европа като цяло. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви, госпожа Бреса. Благодаря ви, господин комисар. Аз също искам да ви благодаря за вашата работа и да ви пожела всичко най-добро в новото ви качество. Обедена съм, че ще продължим да ценим високо вашата работа и в новото ви качество. Вие, може би, правите равносметка на вашия мандат и какво бихте казали за сътрудничеството по различните макроекономически стратегии, различните стратегии за регионите и политиката на сближаване като такава. Следва да имаме предвид и още един аспект, а именно, на базата на вашият опит, как оценявате нещата? Считате ли, дали са изчерпани ресурсите за регионалните структури. Дали средствата действително се насочват за кохезионна политика на регионално и местно равнище. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да говоря за споразумения за асоцииране или за разходи. Както много от колегите, аз също съм новоизбран член на Европейския парламент. Както знаете и както каза и комисаря Хан, Аз също имам опит в Комитета на регионите. Имам също опит в председателстване на такава една институция. Действително, през последните пет години имахме отлично сътрудничество с господин Хан, както беше подчертано от е, други колеги тук. Не беше никак трудно да имаме такова сътрудничество с господин Хан. Всъщност беше доста лесно и то поради факта, че се проявяваше чувствителност, имаше желание за сътрудничество, имаше правилно отношение към регионите и градските зони. Аз искам да привлека вниманието ви за това, което се случи в моя регион, в, на Испания, в Марсия. и Лорка. Това е не само име на поет, но и на третия по времена град в Мерсия, който преживя разрушително земетресение и доведе до унищожението на този стратегически град, центъра на този град. Незабавно бяха осигурени средства в подкрепа на гражданите на този град в този момент, в който те изпитваха такова отчаяние. Тези средства бяха незабавно отпуснати от Фонда за солидарност. И това беше не само политическа реакция, но и човешка реакция от страна на комисаря Хан. Той показа добросъседско отношение. Той посети засегнатите градове, разговаря с хората на място и им даде надежда и топлина. Отнесе се изключително човешки. Господин комисар, аз няма да говоря за сближаването или за индустриалната конвен... конвергенция. По-скоро искам да отдам дължимото на отличната ви работа, и да ви отправя най-добрите ми пожелания към вас, които надявам се, че се споделят от всички други тук в тази зала. Господин Етерич, благодаря. Едно от нещата, когато се върна в а, Обединеното кралство е да обяснявам какво точно се прави тук. Аз понякога обаче съм, самият аз объркан, за това искам да се изясни нещо. Аз съм се занимавал с бизнес преди да дойда тук, а не с управление. Когато говорите, че са превишени бюджетите, когато говорите за неизплатени сметки в размен на 23 милиарда евро, които все още не са платени, а проектите продължават. Ако направите подобно нещо в бизнеса, може би ще трябва да се разделите с работата си. В този сценарий просто идвате и казвате, дайте ни повече пари. Когато се взема решение за бюджетите, прави ли се връзка между това какви средства са отпуснати, за какво ще бъдат изразходвани, или това са две неща, които се правят по два отделни канала и след това се объединяват. Имате господин комисар, само 10 минути, за да отговорите на всички тези въпроси, които бяха зададени. Имаме още един въпрос преди това. Благодаря ви много, госпожо председател. Искам да поставя кратък въпрос на комисаря. Какво е мнението ви относно метода за ръководено от общността развитие. Как виждате развитието на този метод в следващия програмен период? Комисията насърчава прилагането на този метод. Какво е вашето мнение за този метод? Дали той по-често ще се прилага в бъдеще? И освен това, искам да ви пожелая пълен успех в бъдещата ви работа. Благодаря. Няма други въпроси. В такъв случай очакваме вашият отговор. Благодаря, благодаря. много въпроса за управлението, нещо, което поставиха като тема няколко от изказалите се. Знаете, за първ път в нашите разпоредби ние въведахме това и може да си представите, че не всички е, държави членки е, еднакво подхождат към изпълнение, прилагане на тази идея на практика. Отново нещата опират до конституционалното устройство на държавите членки. Въпреки това, използва се много повече, отколкото аз очаквах но аз бих е, помолил един от бившите председатели на Комитета на регионите, който беше един от е, е, създателите на това многостранно управление да изпрати доклад. Помолил съм го и очакваме доклада след няколко седмици. Аз поисках от него, помолих го да изготви такъв доклад най-късно до края на годината, за да се запази този, тази инерция, на, на, е, придобитата скорост, е, докато все още е пресен, така да ковем желязо, докато е горещо, за да се е, предвидят и резултатите за следващия програмен период разбира се, трябва да стъпим върху създаденото, е, както става е, в живота, не винаги, е, не всички държави членки по един и същ начин реагираха, но поне няколко, така доста от тях вече обръщат внимание тази идея. Структурните фондове ще играят е, важна роля в тази концепция. Другата е, част е, ще се очаква от Европейската инвестиционна банка за допълнително финансиране. Но, както вече казах и в уводните си думи, и отново бих приканил държавите членки да използват много повече възможности на финансовите инструменти, за да се получи ефекта на leverage. И ако е, стане така, може да се окаже, че следващите три години ще има повече от 300 милиарда. Колкото до бюджета, някои колеги е, поставиха, няколко колеги поставиха въпроса, е, ще трябва наистина да проведем един е, ускорен курс за сложни е, работа по бюджета. Най-важното е обаче да се е, направи разграничаването между поети ангажименти и плащания по тях. Е, трябва да се спазват, разбира се, съобразяваме се с всички регламенти, но е, едно е ясно, че дистанцията между обещани и изплатени средства, кредити се увеличава и това е предизвикано от това, че в новата финансова перспектива, рамка въведахме така така наречената е, е, N+, и не е до толкова въпрос на здраво финансово управление, по-скоро става дума да се изпълняват политически ангажименти, поети политически ангажименти. Така че ако е, има съгласие по годишната финансова рамка. Разбира се, годишният бюджет ще бъде разбивка от многогодишната е, програмиране. И е, този бюджет трябва да е, отразява споразумения, но боя се, че в момента не е точно така това ще е, засегне не само структурните фондове, но и други. Хоризонт 2020, селско спанство, външни отношения. Не става дума, че е, тези проблеми са за сметка на други политики или обратно. Просто е, ще в, ще се отрази не в абсолютни изражения, но ще се отрази на всичките ни политики. Така че това не е само проблем на нашата политика, а на всички политики, където е, се, внас, се изплащат средства на държавите членки. И тук искам да ви помоля да предадете послание до всички европейски граждани. Е, следното послание. Имаме бюджет. От този бюджет близо 6% от парите се, са използвани от европейските институции не само комисията. Тук се включват и вашите заплати, разходите за сметната палата, Европейския съд, всички режини на европейските институции е, са по-малко от 6% от европейския бюджет и над 90% от европейския бюджет отива за дейности в държавите членки, един малък дял от тези 90% за дейности извън Европа, но както казах, над 24%, 94% е, за дейности, проекти, е, мерки и е, ние можем да се гордеем с такова, взаимо, такова съотношение. Аз се питам дали една печели, една компания, която работи за печалба, има такова съотношение между е, оперативни и режийни разходи. И ние не искаме допълнителни е, средства за нашия персонал или за наша инфраструктура. Искаме пари, за да върнем средства на граждани, на хора, които са аванси, авансово са финансирали проекти. И преди всичко това са частни лица, дружества, компании, частни бенефициенти, които чакат тези пари и е, дори съществува риска те да, да затънат финансово и да фалират поради е, тези забавени е, плащания. Затова и моят така, мой призив за здраво годишно бюджетиране. Извинявайте, че толкова време отделих, но наистина имам особено отношение по темата и приемам нещата много емоционално, но трябва да държим под око развитието на нещата. По господин Фон за Уейлс и партньорски споразумение. Сега, тук става дума за различни инструменти. Инструментите, е, които сме предложили, се прилагат различно в зависимост от различните структури и идеи на държавите членки, но най-общо е, взето ние сме удовлетворени. На, годи, на господин Бланко Лопес е, трудно е да се каже какво е, би станало, ако структурните фондове не са на лице. Но мисля, че едно е ясно. Преди кризата структурните фондове бяха 7% от е, всички е, публични е, инвестиции, включително нетния принос след кризата. Надявам се, че можем да говорим след кризата или поне за момента. Структурните фондове отговарят на, за 20% от публичните инвестиции в цяла Европа. Значи тройно увеличение в сравнение с преди кризата. Това показва, колко актуални са структурните фондове и колко важни са за, е, като заместител на недостатъчните чужди инвестиции. Така че ако говорим за 600 е, хиляди работни места или 1,4 милиона, които ще се създадат, разкрият след края на периода, разбира се, не можем да изцяло да балансираме, да компенсираме загубените работни места, но мисля, че това е значителен а, на, крачка към смягчаване ефекта от кризата. Но отново, повече може да бъде направено от това и приканвам държавите членки. Ние говорим, толкова много говорихме за младежката инициатива, но за момента само 25% от тези 6 милиарда, които са заделени, е, е, са договорени е, по проекти. Всички говорят, младежка безработица трябва да се прави нещо. Прави се. Това са пари, които са на масата, но е, за сега само една четвърт е, е, са сключени договори на стойност само една четвърт от тях. Така че, е, ако е, това е проблем, аз е, бих е, пренасочил проблема към отговорните инстанции в държавите членки но по-общо казано това е интелигентна специализация, разширяване на обхвата дейности, е, не може да, е, ако няма достатъчно работни места, не могат да бъдат мотивирани хората да се квалифицират. Това е, е сигурен съм, че в следващите няколко година ще видите ефекта от тази политика, чрез увеличаване броя на бизнес възможностите на моя приятел господин Борсинал. Благодаря за хубавите думи подобно на е, другите, които е, ги отправиха към мен. Аз съм доста убеден, е, че администрациите се усъвършенстват. Разбира се, ние ще инвестираме в новата финансова перспектива. Мисля, че над 4 милиарда евро за по-нататъчно увеличаване на публичната администрация. Приоритет 11 е това. Обеден съм, че можем да засилим, но да укрепим нашата администрация, за да е, отговаря на всички изисквания. Макрорегионални стратегии. Първа оценка, първоначалната оценка сочи, че държавите членки е, очакват такива стратегии и всъщност заделят е, суми в различните програми е, по проекти, свързани с тази макрорегионална стратегия. Отново благодаря за хубавите ви думи по отношение на научно-изследователската е, дейност. Не е, съм сигурен какво точно имахте предвид, но в новата финансова перспектива ще има много тясно взаимодействие между хората от научно-изследователската дейност и структурните фондове държавите членки. Това е една сфера, в която трябва да се учим един от друг, където различни е, философи, има различни е, течения и школи, но ние сме убедени, е, ние трябва да намерим общ език, за да подобрим резултатите си и да преодолеем една от най-големите европейски недостатъци и дефицити, а именно да е, затворим, е, да запушим дупката между е, резултати от научни изследвания и бизнес възможности. Тук трябва да се работи. Обеден съм обаче, че средствата, с които разполагаме, и ще бъдат достатъчни, ако интелигентно работим с тях и ако сме достатъчно опорити, за да следваме идеите си и да прилагаме на практика това, е, около което сме се обединили. Отново благодаря ви за тези много ползотворни години, поне от моя гледна точка, които, в които работихме заедно, мога да си представите, че е, наистина ще се просълзявам, когато си мисля за е, годините прекарани заедно. Благодаря, господин комисар. Позволете ми от името на всички членове на комисията да ви благодаря за личния ви принос, за това, че защитавахте, развивахте политиката по регионално развитие. Ценим високо вашия принос и ви желаем всичко най-добро от тук нататък. Сега приключваме заседанието, откритото заседание за обществеността. Искам да приканя всички, които нямат право да присъстват на заседанието на координаторите, да напуснат залата. Времето ни е доста ограничено.